So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur letzten Sitzung unseres Ausschusses in diesem Jahr 2011. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Всички вие сте поканени на коледно тържество в 19 часа в залата Яходим Менухин. Нашият секретарият е подбрал много хубав биофет и аз не бих го пропуснала на ваше място. Ще имаме възможност и в неформална обстановка да продължим разговорите си. Предложихме ви проект за дневния ред. Има една промяна в точка 14 доклад на комисията на, за регламента а, за флуорираните парникови газове. Тази точка ще се обсъжда утре. Имаме всички езици, освен естонски, латвийски и румънски. Стигнали сме до половината от мандата. Има някои промени в състава на комисията. Имаме нов член. Много се радвам да поздравя госпожа София Кокович, бившата словенска, словенски министър на околната среда. Добре дошли при нас. И в нашият кръг за здравеопазването господин Лиза и госпожа Косте ще се радват на повече подкрепление във ваше лице. След това от господин Тойн Мандас от Алде се присъединява към нас на мястото на Надина Валян. Това е членство по заместване – Същото въжи за госпожа Шалде Мозе, която замества господин Розарио Фунчета. Тя е от социалистите и демократите. Още една промяна в нашия секретариат господин Базан. Той е част от въртящият се екип в, при нас Господин Деранже винаги работеше много активно за нас. Той ще продължи работата си на друго място. Благодарим за неговия принос към нашата работа. Френската телевизия ще, ще снима от нашето заседание в 16.30 часа. Надявам се, че никой от вас няма нищо против, значи можем да допуснем журналистите. Утре сутринта има работна среща, workshop от 15 до 17 часа по въпроса за донорството на тъкани и клетки. Ще се надявам вие да присъствате. Ян Кодакис ще говори по този въпрос. От 15-17 часа тук на същото място. За нас това е първото заседание след конференцията по климата в Дърбан. Там се проведе голямо събитие и всички са на мнение, че Европейският съюз е бил в центъра на интересите и в центъра на обсъжданите теми. Все пак ние успяхме да обединим 120 държави за една обща кауза, както и да смятаме резултатите не са достатъчни за да постигнем целта си за 2 градуса стабилизиране на температурите. по време на януарската сесия в Страсбург ще имаме изслушване с госпожа Конигард Елбург и ще вземем още едно решение. Координаторите ще го вземат. Имаме още въпроси, които трябва да се дообсъдят, свързани с протокол от Киото и неговото удължаване до май месец трябва да се вземе това решение. След това в Дърбън се взе решение ЦЦС темата да бъде включена в споразумението от Дърбън, както и инструмента CDM. След това водихме дискусия за въздушния и за морския транспорт а, именно търговията с емисии за въздушния транспорт. И в тази връзка искам да кажа, че Европейският съд ще се произнесе по а, жалбата на американските авиолинии във връзка с нашето споразумение ЕТС. Точка 3 от дневния ред приемане на протоколите от 17 октомври, 26 октомври, 7 ноември, 21 22 ноември. Ако нямате възражение, може да ги смятаме за приети. И сега пристъпваме към първата действителна точка от днешния дневен ред. И много се радвам да поздравя госпожа Даманаки, комисар, член на комисията, отговарящ за рибарството и морското дело. Не за първ път тя гостува на нашата комисия и отдавна искаме да разговаряме с вас относно реформите в областта на рибарството. И имаше много продължителни заседания на съвета по рибарството и там се договориха новите квоти но вашата реформа на политиката по рибарството стигат и по-далеч и ние сме заинтригувани от последните решения, взети от вашата комисия, защото се интересуваме от различни екологични аспекти, които са свързани с работата на нашата комисия. за да можем самите ние да видим какво е отражението на реформата в риболовството за нашата работа. Давам думата на госпожа Даманаки за нейното представяне. Имате думата. Благодаря. Thank you, President. Благодаря, господин председател. На почитаеми дами и господа, както председателят вече спомена, преговорите в съвета миналата седмица – по отношение на рибното стопанство и неговото развитие през едната година. След два дни, два, две нощи на преговори стигнахме до компромис. И единствената причина, по коя, която ме кара да бъда оптимистка, това е надеждата, че страните членки от тук нататък биха по-лесно се съгласили с нашите предложения за радикални реформи. Ще бъда съвсем откровен с вас. Няма да цитирам много цифри, това не е необходимо, а, за да ви а, убедя, а, че а, положението е плачевно ние боледуваме. Необходимо е, необходима е радикална промена, промена, защото не може да продължим така. Защото ако продължаваме така, нашите деца няма да могат да ядат риба. Прекалено много риба се лови, много повече отколкото в други части на света. Тоест нещо трябва да се направи, за да се спре това изчерпване на рибните запаси. Какво трябва да се направи? От нашата среща миналата година до сега има нещо ново на, хоризонта. Какво е то? И то е економическата криза. Така че днес не става дума само за болното море, става дума и за една болна економика. И затова радикалната промяна ще бъде още по-трудна и нещата стават още по-сложни в тази обстановка. Ще се спра в моето сегашно изложение на трудностите, пред които сме изправени. и да видим по какъв начин кризата влияе върху нашите предложения за реформи и заплахите, пред които сме изправени в тази нова обстановка. Така, сега ще се нека напомня моето предложение. Ще кажа, че въпреки трудностите, нашите предложения продължават да бъдат радикални, защото се нуждаем от истински реформи. И за това има два основни довода, чрез които ще се опитам да ви убедя, че нашите предложения си струват усилията, които ще положим за тяхното осъществяване. Първо, ако предложенията бъдат приети, ще възприеме екосистемен подход към рибното стопанство – и второ, ще помогнем а, на, нашите, на нашето рибарство да позеленее, ако мога така да кажа. А, да ловат риба по един по-зелен начин. Първо, какво значи а, екосистемен подход? Той има три аспекта. Първо, а, максималния допустим улов за всички а, ресурси до 2015 година. Това е много амбициозна цел. Искам да ви напомня, че след Нагоя целта за биоразнообразието беше да се постигне максималния допустим улов през 2015 година, там където е възможно. Това не е достатъчно за нас, ние сме по-амбициозни, искаме да постигнем такъв устойчив, максимално устойчив улов за всички рибни видове. Второ, ще продължим изхвърлянето. И също така ще въведем защитени зони, а това ще бъде включено и в нашето екологично законодателство. Ще се опитаме в новият регламент да включим законодателство за опазване на околната среда на комисията. Тоест, не е необходимо да се прави нещо, кой знае какво, за нови законодателни актове. А, значи, под, ще възприемем екосистемен подход, той няма да бъде генерално приложен по всички линии, но най-малкото ще го използваме там, където е възможно. Втория довод е, че ще опитаме как. Че ще опитаме по какво конкретен начин да помогнем на сектора на риболов да изпълнява нашата политика в това отношение. Как ще стане това, като осигурим финансиране? Миналият месец приехме ново предложение за един нов фонд морско дело и рибарство. И ще заделим доста много пари почти 6,5 е, милиарда ще отделим за следващия финансов период и тези пари ще бъдат използвани по-добре, за да може е, да провеждаме една по-зелена политика. Какво? Първо ще е, спрем отпускането на светла за все по-големи съдове, а също така и бракуването на съдове. Е, е, значи ще се стремим към е, риболов, който влияе по-малко отрицателно на околната среда. Това значи, че ще имаме нова политика за малки рибни стопанства, за по-малки траулери. И с една дума ще намалим разпиляването на ресурсите. Също така ще разнообразим източниците на доход в рибното стопанство, за да може нашите рибари да имат и някакъв допълнителен източник на доход, така че когато затворим определени акватории за риболов, те да имат стимули да изкарват хляба си по някакъв по-различен начин, примерно в, преработвателната промишленост на рибните продукти, участват, като участват в програми за туризъм и риболов, е, е, събиране на отпадъци от морето, които да бъдат рециклирани, т.е. ще имаме един е, доста разнообразен подход, за да може да гарантираме оцеляването на нашите рибари през време на преходният период. Докато се възстановят рибните запаси. Такива са идеите ни ще финансираме този преходен период, като междувременно убедим рибарите, че когато достигнем максималният устойчиво допустим улов, нещата ще се възстановят. Какво значи това, когато им давам, определяме едни или други квоти? Тоест, ние им пращаме едно положително послание. Става дума за много ценни рибни запаси, където вече е постигнат максимално допустимият устойчив улов и можем да осигурим по-високи доходи на нашите рибари. такъв е случай, примерно, с писията. там сме повишили, увеличили квотите с 200% обаче пък а, трябва да подбират а, на, начините по които ловат рибарите. А, такова е положението в Балтийско море. Има и някои други положителни неща, които предлагаме. Трябва да обедемим всички, защото след 2-3 години, ако така върват нещата, ще се увеличат и доходите на нашите рибари. За преходния период ще им осигурим финансова помощ, за да може да оцелеят. Това е такъв е нашия подход. Ще подчертая а, а, главните въпроси, по които очаквам да получа от вас подкрепа. А, защото кризата може да застраши реформите. Има въпроси, от които ние имаме нужда от вашата подкрепа, защото много от депутатите в парламента, пък и страните членки, когато стигне до гласуване в пленарната зала, вероятно няма да ни подкрепите, няма да гласувате така, както ни се иска. Вече ще, ще повторя. До 2015 постигане на максимално допустимият устойчив улов. Много страни искат този срок да бъде по-дълъг или пък да постигнат тази цел само там, където това е възможно. Което значи нищо се е едно да не направим. Защото те могат много лесно да кажат, това не е възможно за едни или други видове риба, един или друг видове риболов. Значи, крайно време е, е да постигнем тази цел. Това е крайната е, решение, към което се стремим. Значи, е, трябва също да имаме срок да спрем изхвърлянето на рибата. Тук може да има и доброволни мерки. В някои случаи рибарите са готови да сътрудничат с нас, обаче опитвали сме много пъти доброволния подход и той не действа. Затова ни е необходим постепен подход, но с твърд график и при изтичането на сроковете трябва да има забрана. Забрана за изхвърляне на, на риба и тук на... разчитаме на вашата подкрепа. Необходимо е също така да ни подкрепите, за да може да направиме е, обратен завой, така да се каже, е, в, в, в е, начина на финансирането. Трябва да престанем да даваме парите на дълкоплаците за все по-големи и по-големи съдове, с все по-големи оборудвания, все по-големи траулери и така нататък. А трябва да даваме средства за по-малки съдове, които по-малко вредят на околната среда, които подбират по-екологични методи на риболов. И последно. Искам да подчертая, че ще се стремим да оказваме подкрепа на крайбрежните общности, да подкрепяме местната економика, да помагаме за опазването на околната среда в крайбрежните райони, където ни се иска да, да използваме а, екологосъобразни инструменти в а, съответствие с изискването на Натура 2000. Те някои твърдят, че нашата политика в областта на рибарството няма нищо общо с всичко това. То тъкмо напротив. Ако искаме да имаме устойчиви рибни запаси, трябва да използваме всички тези инструменти. Например, трябва да се развива аквакултурата, но устойчиво развитие да има – като се спазват изискванията за опазване на околната среда и за страните, които нямат излъз на море, например, е необходимо да се отделят значителни средства, за да могат те да постигнат целите, заложени в Натура 2000, цели, които се отнасят за всички европейски пристанища. Това е много важно, за да може да имаме устойчиво развитие на аквакултурата. И така, господин председател, почитаеми дами и господа депутати, това са идеите, които исках да споделя с вас. Много благодаря, госпожо комисар Даманаки, за вашето представяне, за представянето на тези важни точки от нашата реформа. Европейския съюз и някои от нас бяхме в Нагоя, където приключи важна конференция Европа се задължи да опазва и да доразвива биоразнообразието, особено разнообразието на морските организми посредством защитени територии и по други начини. Знам, че всички европейски държави и Европейския съюз като цяло поеха доста ангажименти в тази посока. Вие Назовахте най-важните точки и сега ще пристъпим към изказванията. Госпожа Франсуаз Крустет, тапартен мадам. Всички имат по две минути. Защо? Тъй като всички искат да говорят за рибите. Благодаря, госпожо комисар. Въпросът за риболова е много чувствителен за всички страни, които имат морски излъз на море. Вие споменахте и борбата за опазване на екосистемите, на по-зелена политика, към която ще се стремим и така. Но безпокоя се за, за прехвърляемите концесии за риболов а, тъй като това има много голямо значение върху количествата, е, върху обема на улива а, и квотите, защото ще имаме, продължим да имаме система на квоти. Но тези квоти ще бъдат в ръцете на най-големите корабопритежатели. И а, а, какво ще стане с малките риболовни а, стопанства? А, вие говорите, че трябва да оказваме помощ на малките стопанства, на малките риболовни кораби. Напълно ви подкрепям, защото това е един подход, който е и социално, и в економическо отношение е по-ценен и ние трябва да го опазваме и развиваме. Сега, по отношение на максималният устойчив улов. Целта е абсолютно реалистична, но смятам, че трябва да имаме подход, който да се отнася до отделните риболовни стопанства, за да може да имаме да бъдем в рамките на препоръките от Нагоя и от Йоханесбург. И накрая, трябва да намалим изхвърлянето на уловена риба, трябва да го прекратим, но трябва да знаем дали малките кораби, малките риболовни стопанства са достатъчно добре екипирани да могат да изпълнат тази задача. А, и искам да ви обърна внимание на това, че е много важен този въпрос. Берси, много хубав въпрос. А сега Критон. Благодаря, господин председател. Добре дошла при нас, госпожо комисар. Без съмнение това, което казвате е така. Ако не проведем радикална, крайна реформа, няма да ни остане риба. Права сте и за крайбрежните общности, колко е важно това за тях и за всички нас. Както знаете, аз съм член и в а, а, комисията по а, риболова а, и нещо, което искаме да добавим като идея е а, затворените региони, където да не могат да излизат рибите, да могат спокойно да се регенерират, да се размножават и там да се допускат и рибари. Това е една идея, която може да бъде приложена и като задължение. И съществува малко или много в предложението ви като един доброволен инструмент, но според нас е хубаво а, това, особено за дънните а, видове, да се приложи, за да може да се възстановят а, количествата от а, тези видове. А, и ако постъпи подобно предложение от страна на парламента, каква би била вашата комисия, вашата позиция в обсъжданията? Следващия а, оратор. Благодаря, господин председател. Аз наистина се опитвам да намаля пържените картофи, но искам да продъл... мога да продължа а, да ям риба. А, наистина, госпожа комисарят среща един а, много а, силен отпор в а, преговорите и наистина е изключително трудно да се а, преодолее. А, тесногледното, късогледството страна на много държави членки. Надявам се, че можем да, при, да разчитаме на вашата сила в отстояването на тези позиции и подкрепям и колегата Гростет, това, което тя каза. Максимален допустим улов за който е устойчив до 2014. Да, чудесно, наистина, но ми се струва, че е по-добре да се използва термина максимален економически улов. Защо не погледнем още по-далече с една по-голяма амбиция? А, обаче проблемът с а, този максимален улов е с това, че трябва да се включат всички, да се обединят всички а, многогодишни планове за отделните видове явно от страна на съвета няма желание да се приложи е, е, този преходен принцип. Но как до 2015 е, можем да постигнем тази цел, при положение, че нямаме многодишните планове по видове? Последващата точка. Каквито и да са доводите, вашият работен документ казва, че след като изтече срока, тези прехвърляеми квоти се връщат към държавите членки. Но аз говорих и с шведите, и с норвежците, и с всички останали и а, те все още не знаят как точно ще се а, осъществи тази това прехвърляне? Как една компания, едно предприятие, което има право на дадена концесия, има право на даден улов, може да се свърже към тези общи планове и да има поглед върху цялата а, схема? А, аз също бих искал да приветствам госпожа комисара и а, да и благодаря, че днес е обед с нас. по маломащабния мащабния риболов. Бих искал да знам дали в следващите финансови перспективи ще има връзка с кохезионната политика, политиката по сближаването и маломащабния риболов, тъй като там има много важни инвестиции. Например, при намаляването на различни а, проблемни области, мисля, че е нужно да осигурим повече връзки и обвързване между политиката за сближаване и политиката свързана с малмащабния риболов. Тези общности са изключително важни не само по отношение на рибарството, риболова, но също така по този начин можем да постигнем много цели, свързани с програмата Дневния ред за 2020 година, свързани с туризма и други. Искам да попитам какви нови мерки ще има в количествен план в новите финансови перспективи. И също така смятам, че тук има място и втори въпрос. Отхвърлянето на удължаването на споразумението за рибарство с Марокко според мен, неоправдано отхвърлено от страна на парламента. Какво смятате, госпожо комисар? Според вас трябва ли разтоварванията да останат по същия начин, при положение, че това се отразява като различно правило на различните риболовни кораби в региона? И какво решение може да предложите в тази ситуация? Следващия оратор има думата. Госпожо комисар, аз преди години всъщност в Северно море прекарах седмици върху един кораб. Но наистина има много неща, които те улавят и трябва да се изхвърлят обратно. разбира се, това са организми, които няма кой да изяде, да рече. въпросът ми е свързан с приложението. Това го оставя на държавите членки ли? Вероятно това те биха искали и да се надяваме, че вашите планове ще премине, ще бъдат прияти. Предложението на какво може да имаме като сигурност за това, че държавите членки ще направят това, което трябва да направят. Има ли а, така допълнителна сила на вашето предложение, което ще а, доведе до наистина надлежно приложение, а, да речем инспектори и така нататък? Едите страва има думата. Благодаря. Аз искам да благодаря на госпожа комисарят за това, че се опитва да обедини опазването на околната среда с економическите цели на занимаващите се с рибарство. Имам един въпрос. Можете ли по-конкретно да обясните какво имате предвид, когато казвате устойчива аквакултура? Тоест, за да се получи риба от гледане в такава аквакултура, са необходими най-малко три риби, които да изхранват въпросната отгледана изкуствено риба. В този смисъл не разбирам как може да се постигне екологическа устойчивост. Още един въпрос за дребните риболовци. Казахте, че благодарение на подкрепата ще могат а, тези дребни рибари да продължат да работят. Няма ли никаква подкрепа за модернизирането на тези плавателни съдове, защото всъщност това са рибарите, които имат нужда от подкрепа от страна на Европейския съюз. И без тези помощи от съюза те са много, много по, в много по-лошо състояние. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар, че сте сред нас. Всички говорят, че общата е, риболовна политика трябва да бъде променена, но когато става дума за подробностите, хората имат различни мнения. Е, искам да знам какво реши съветът е, по рибарството миналата седмица. Имате много хубави намерения за някои сериозни промени. Знаете, че има лобистки интереси а, и по много въпроси могат да се решат различно. Имате ли альтернативни предложения по отношение на прехвърляемите права, по отношение на устойчивостта? А, имате ли альтернативни планове и ако някои такива планове са ви предложени, анализирате ли ги? Благодаря. И сега Ричард Зебе от една голяма риболовна страна, а именно Австрия. Благодаря за хубавото въведение. Факт е, че ние ядем риба, а и дори страните без излъз на море искат да продължат да намират риба на масата си. Моят въпрос към вас, госпожо комисар. Съществуват а, спорове за основата за разпределението в времето. Тази този срок от времето, което сте заложили, дали стига за всички цели, които сте си поставили? И втори ми въпрос. Исландия с множество драконови мерки постига устойчивост. Трябва ли ние в Европейския съюз да бъдем толкова радикални в прилагането на европейското право? Трябва ли на държавите членки да се предостави решението? И когато говорим за дребните рибари, къде трябва да се постави акцента, защото смятам, че тези хора по този начин изкарват хляба си и в различните региони това е различно. Тоест, от една страна искаме да стимулираме модерни технологии, от друга страна искаме да постигнем економическа устойчивост. А, малките рибарски лодки едва ли ще имат а, а, шанс да оцелеят в по-дългосрочен план. Благодаря, а за Вестланд. Tack så mycket. Е, först om fiskeavtalet med Marocko. Jag har nästan aldrig fått så благодаря. Аз искам да попитам нещо за а, договора за рибарството с Марокко, споразумението с Марокко. успяхме да постигнем нещо като Европейски съюз, а именно продължаването на, този, на това споразумение. И това е важно за нас. Мятам, че комисията трябва да се придържа към това споразумение, не да предлага ново. А, комисията трябва да се погрижи за спазването на международните споразумения и трябва да види, че това е в нейния интерес. По отношение на реформата в рибарството, моите колеги вече споменаха важни точки. Аз искам да спомена изрично контролируемостта Можем да говорим много, да си поставяме възвишени цели в областта на рибарството. Много по-важно е обаче да създадем стабилна структура. Тя би ни позволила да контролираме водите. И също така би променила начина на работа в този сектор. Смятам, че този контрол е много важен, за да не трябва държавите членки да измислят нови нови правила, за да заобиколят едно или друго а, един или друг регламент. А, не смятам, че има общи решения. А, по отношение на квотите, те попадат в ръцете на големите предприятия в този сектор. Рибарите остават с празни ръце. Затова смятам, че е важно да се получи такова колективно право. Благодаря. Карл Шлитър. Искам само да повторя, да обърна отново вниманието за Западна Сахара. Споменахте екосистемен подход. Това е много интересно. Но това значи, че трябва да обърнете повече внимание на химическото замърсяване, ендокринни нарушения, биоагенти, които смущават развитието на морските екосистеми. Очакваме вашата помощ за защитане на морската среда, тъй като това има голямо значение за риболова и би било много полезно. Съгласен съм с критиката по отношение на данъците. Миналата година увеличиха данъците за 75% от е, рибните видове. Знаеме, че много от е, е, е, рибните видове са ловят по, по неустойчив начин, прекалено много. Може би трябва да се даде а, е, определено количество, което да, а, е, което да се определи за всеки европейски гражданин и от него рибарите да купуват, ако искат а, да купуват количеството, което искат да уловат, както системата за търговия с въглеродни емисии, например. Радвам се, че ще се стигне до забрана на изхвърлянето на уловената риба. Но за да бъде успешен един, на подобна мерка, трябва да се, да се спрем да се разгледаме на Аквакултурата, точно как ще бъде, какво ще бъде мястото на хищните риби. Аз, за жалост, не мога да остана, но ако искате да отговорите, моля, отговорете. Тук ще има някой, който да ме уведоми какъв е вашият отговор. И накрая Ана Роспах. Благодаря, господин председател. Искам съвсем накратко да попитам, имате ли някаква статистика за това дали към квотите се подхожда по един и същи начин в Северна и в Южната Европа? И накрая Джим Никълсън, рибар от Северна Ирландия. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, госпожа комисарката е, е права труден е момента сега да започнем да орязваме квотите. Всички са съгласни, че изхвърлянето трябва да бъде прекратено, но трябва много по-внимателно да се следи, отколкото в миналото е ставало това. Очевидно обаче има големи разногласия между учените и рибарите. И това е спор, който се разгаря от години. Е, за жалост, е, ще бъде т.е. спор ще продължи много след като ние с вас, господин комисар, вече не сме тук. Необходимо ни е, ни е по, необходимо са ни по-добри научни данни, които да убедат хората. В Северна Ирландия ми казват, че доказателствата са много много внимателно представени, много внимателно анализирани, но въпреки това тези доказателства не са достатъчно убедителни. може ли да има примерно, да имаме по-убедителни доказателства, примерно за необходимостта от забрана за риболов в определени райони? Защото ако имаме подобни данни, и хората ще бъдат готови да понесат трудностите, ако са убедени, че това е необходимо. Защото много е лесно да си седим тук в Брюксел и да обсъждаме тези въпроси. Но за Бога, защо а, в първата седмица и втората, първата половина на декември европейските рибари трябва да бъдат а, а, влачени в, в Брюксел всяка година, а, защото малките общности изцяло зависят от тези решения. И такива малки риболовни общности, такава от каквито аз произхождам, нямат никаква альтернатива. Госпожо комисар, виждате много въпроси и подкрепа също така. Добре, да ги се вземем с въпросите, да не губим време. На първо място, прехвърляемите концесии. Искам да ви дам малко информация и някои разяснения по тази тема. Това, което се опитваме да направим посредством системата, е да предложим на държавите членки една възможност за въвеждане на въпросните прехвърляеми концесии в рамките на някои принципи, които ще се прилагат във всички държави членки. И така, държавите членки ще въведат тази система. Ще имат известна гъвкавост да го направят по собствен начин, но има някои принципи, които по един или друг начин трябва да спазят. Първата ни идея е точно това, което споменахме, господин Слитър, ако ви произнасям правилно името. Нашата идея е, че рибните запаси са обществено, обществен ресурс. Това означава, че държавата има възможност да предостави тези концесии, тези права на собствениците на риболовни кораби за определен период от време и след това може да ги вземе обратно, ако потребителят на това право не се не спазва съответните принципи. Това е общата идея. Не става въпрос просто да се дава някакво право на собственост на собствениците на а, риболовни кораби. Става въпрос за право да ползват обществения ресурс, тъй като рибните запаси са обществен ресурс. Тук няма прилики с селското стопанство. Селското стопанство култивираме, произвеждаме семена, плодове, каквото и е да било. Тук не е така. Тези ресурси съществуват, те са обществени. Тоест, ние ще дадем правото те да използват този ресурс за даден период от време. Ако те не спазват правилата, няма да го имат това право, ще им бъде отнето. И така, в отговор на вашия въпрос, нашата идея не е да вземем всичко обратно след даден период от време, но да си върнем правата, ако а, риболовния съд, риболовния, риболовното предприятие не спазва дадени правила. Това е всъщност една мярка, свързана с спазването. И разбира се, ще има мерки, които ще осигурят а, едно добро разпределение на правата. Няма да има е, скупчване на много права на едно място, с което отговарям на въпроса и на госпожа Кростет. Така че ще бъдат включени големите риболовни съдове, а малките индивидуални отделни ребари могат да бъдат или с дадено изключение, или помежду си да прехвърлят тези квоти или концесии. Да речем да имат две-три такива. Тоест има защити срещу концентрациите, има а, защити срещу а, а, унищожаването на тези обществени а, ресурси. Има също така и гаранции за опазване на правата на отделните рибари. Струва ми се, че има някои недоразумения тук и вие нямате точната информация, но смятам, че трябва да работим заедно, за да стигнем до правилното решение. Наистина, това е много спорен въпрос и ако мога да получа от вас е, положителни решения, добри идеи. С удоволствие ще ги чуя, защото наистина искам да постигнем напредък по този въпрос. По изхвърлянето. Трябва ни краен срок. Какво означава това? След края на възможността за, за изхвърляне, всички собственици на риболовни кораби в Европейския съюз ще трябва да разтоварят всичко, което са уловили. Какво означава това? На първо място ще им предоставим доста а, щедра помощ, бих казала щедра наистина, да изградят механизми за а, складиране. И така ще могат да запазят тези ресурси, след това да продадат това, което могат, но случва се така, че а, понякога се улавят и а, рибни видове, които са на много малка възраст. Разбира се, че те няма да се продават. Това, което правим е да им дадем възможност да а, запазят оловеното, но единствено да го а, използват като рибно брашно. Тоест, ще дадем възможността да се събере всичко, да се разтовари и ще прилагаме и нови технологии. Например, в момента има много а, повишено търсене на рибни продукти, да речем за производство а, на колаген и други продукти от фармацевтичните компании. И така ще работим по този начин, но на първо място трябва всичко да се разтоварва и тогава да се посочи крайния срок и да няма повече изхвърляне. Това е общата идея начините за производство, създаване и така нататък на рибни резервати. Да, ще направим всичко възможно да се осъществи това, но имаме някои законодателни проблеми тук. Това, което планираме да направим е да дадем на държавите членки, тъй като все пак това не е наша компетенция, това е правомощие на държавите членки, ще им дадем възможността да решават по този въпрос на регионално ниво. Това ми се струва ще бъде изключително важно. Например, всички държави членки около Средиземноморието могат да се съберат и ако се съгласят за въвеждането тези затворени зони, то комисията ще бъде задължена да ги подкрепим. Това е и отговор на а, тази бележка, която чух накрая, че всички а, рибари трябва да идват а, тук и да се вземат решения тук в Брюксел. Няма да има тази необходимост повече. Те ще могат да решават на регионално ниво и ние ще сме задължени да следваме тези споразумения, ако има такива. Ако обаче няма такива споразумения за създаване на затворени зони, то тогава ще се наместим. Тоест, е, опитваме се да намерим правната възможност, е, за да можем да се намесим, когато държавите членки не са склонни да създадат подобни защитени зони. Максималния устойчив улов искаме да постигнем тези нива и съм съгласен с вас, че трябва да се въведат многогодишните планове по видове. Какво ще се случи? Тук мисля, че вие може да ни помогнете. Това, което се случва е съществуват многогодишните планове, но не можем да продължим по-нататък, защото парламента нашата институция и съвета не могат да се съгласят по тяхната, техните правомощия. Това е една игра на правомощия. Никой не може да реши, т.е. няма решение за това кой какви правомощия има. И през това време тези планове са блокирани. Това, което ще направим е да предложим на държавите членки да приложат многогодишните планове, дори да не са приети. Това се случи а, на тази годишния съвет тази година решихме да приемем а, действия по някои рибни видове за следващите години. Но не мисля, че ще има възможност и следващата година да го направим. Затова помогнете ми да разблокираме тази ситуация, тъй като иначе ще бъде кошмарно положението и няма как да постигне максималния устойчив улов, ако не се приемат многогодишните планове отделните а, рибари мало а, мащабния риболов. 75% от финансирането ще бъде предоставено от нас. Значи най-общо за а, рибното дело за риболова като цяло, финансирането на пр- проекти е 50%, а за маломащабните рибари ще има финансиране 75%. Да, а, ново, новия регламент за фондовете са свързани с а, политиката за сближаване. Една от основните идеи е свързана с Кохизионния фонд, за да може да се работи по въпросите свързани с инфраструктурата. Средствата, които предоставяме на собствениците на а, риболовни а, кораби, нашата идея е да няма повече средства, които се предоставят за а, двигатели. Но ще има предоставяне на а, средства за а, технологизиране на тези риболовни кораби, да речем, за създаване на възможности за съхраняване на рибата, а, като, да речем, хладилни помещения, също така други нови технологии, но няма да има средства за нови а, двигатели, тъй като по това ще е повели, увеличи а, така, вече така и съществуващия свръхкапацитет а, и а, няма да действаме по този начин. Имаме нов контролен регламент и а, според него можем да а, пристъпим към намаление свързане, с, а, намаление свързано с а, нивата а, има много силна реакция от страна на Испания във връзка с един от тези случаи, но ние ще а, настояваме, тъй като има свръх риболов и по този начин те ще разберат, че спазването е изключително важно за нас. Това ще бъде е, и един от най-важните ни инструменти за спазване. Също така и условността, предварителните условия, когато не се спазват е, квотите, йодо и така нататък, няма да има финансиране. Също така, както беше споделено и от някой друг от е, коментиралите, е, събирането на данни. Ако не се предоставят данни, няма да има финансиране. Това е изключително важно, защото иначе всичко, което казваме, просто няма да доведе до резултати. Аквакултурите. Ще подкрепим устойчивите аквакултури по какъв начин? На първо място ще намерим нови а, области с а, пространственото планиране на водите. Също така ще има специален процент за ново навлизащите в този сектор, да речем млади хора, които искат да се занимават с отглеждане на аквакултури, ако спазват, разбира се, правилата свързани с устойчивостта. На следващо място ще представим повече средства за проекти с аквакултури, където се въвеждат не месоядни видове, а се преминава към альтернативни видове храна за рибните видове. А, също така и други альтернативни а, продукти ще финансираме не за създаване само и отглеждане на рибни видове, но също така и водорасли и други продукти, които а, са устойчиви. Въпросът е свързан с юга и севера и квотите и доколко а, те се сравняват. Трябва да призная, Анна, госпожа Росбърг, че в Средиземноморието имаме единствено квота, свързана с червената риба, тон. Няма такива а, правила, толкова стрикни, както в а, северната част. Това е една а, пробойна, която, за която трябва да се погрижим споразумението с Марокко. Знам, че това е също е, спорен въпрос. Не искам да се спирам на него, тъй като ни е необходимо много време. Това, което искам да кажа е, че комисията ще уважи гласуваното от парламента. Това е наше задължение. И вече аз съм подала предложение и днес в е, съвета по околната среда са е, постигнали споразумение, така че ще бъде спрян риболова там това е наше задължение, щом парламента го гласува, но ще се ще поискам нов мандат, така че да постигнем по-добро споразумение. Това означава по екологосъобразно споразумение, по економически смислено споразумение и то споразумение, което спазва международното законодателство. Това обаче е много труден въпрос и аз се надявам парламентът, който гласува за това, тази препоръка към комисията, ще ни окаже подкрепа. Трябва обаче тук да кажа, че в крайна сметка съветът и парламентът ще гласуват а, по това споразумение. Защото каквото и да каже комисията, ако съветът и парламентът не желаят да се случи това а, споразумение, няма как да, това да стане. Благодаря, госпожо комисар, за това, че очертахте главните насоки на политиката в областта на рибарството. Нашата комисия, както знаете, винаги ви подкрепя, тъй като вашата дейност отговаря на нашите стремежи и цели. Е, ще допренесем с каквото можем за новото законодателство и сме повече от всяко убедение, че трябва да се опрем на 50 член, заедно с е, е, комисията по рибарство, за да приложим механизма за взимане на решения. И весела коледа на всички, казва госпожа комисарката. Следващата точка от нашия дневен ред, това е пета точка. Това е жените и измененията в климата. Барбара де Брюн е, трябва да докладва, но тя не е тук. Друг ще докладва вместо нея. А, Барбара Ти си на минуще. Благодаря. Моята колежка ме помоли да я заместя. И ме помоли да реферирам по тази тема, а, за да не се отложи тази тема, докато тя се върне. Жените и изменението на климата, а, това съотношение също както между развиващите се страни и изменението на климата. Жените са малко по малко обвързани всички решения, които се вземат в тази посока. Но във всеки случай жените са по-засегнати от тях. Междуправителствената експертна група по изменението на климата още преди 10 години установи, че всъщност има пряка връзка между развитието, степента на развитие на една държава и измененията на климата. А четвъртият доклад за оценка на Междуправителствената експертна група твърдят, че измененията в климата а, са зависими от а, социалното положение и от а, пола. 70% от а, бедните в световен мащаб са жени. От статистиките може да се види, че жертвите на катастрофи, на бедствия, на голям процент от тях са жени, 75% от тях са жени. И когато измените в климата водят до конфликти, например, относно вода или обработваема земя, достъпът до тях. Т.е. когато има конфликти във връзка с а, природни ресурси и тогава е по-вероятно жените да стават жертви на подобни конфликти. В бедствени положения се увеличава и смъртността сред жените. при едно изследване, което отчита различието между половете. Би било по-възможно да се очертаят рискове, свързани с здравеопазването и да се предприемат по-добри мерки. Тоест, смислено е провеждането на такива изследвания. По този начин ще може по-бързо да се отчете по какъв начин измененията в климата се отразяват на миграционните движения и по какъв начин това се отразява на положението на жените. Тук не става въпрос само за жените като жертви, тук става въпрос и за знанието, което жените опазват и пренасят. Това е една традиционна женска роля. Има традиционни културни стойности, които, чието носители са жените и тук работата с тях може да допринесе и за положително развитие в едно общество с сравнително малко ресурси. Този въпрос, свързан с пола и изменението на климата, е много важен, особено когато става въпрос за най-важният въпрос за жените и за всички хора, а именно всички се стремим към едно ограничаване на измененията в климата. С нашите мерки трябва да допринесем за отчитане на положението на жените когато вземаме мерки, разбира се, трябва да внимаваме те да не усложнят положението на жените. Благодаря много. И в, по време на среща в Дърбан и на африканския континент много пъти видяхме как тази въпроси са свързани проблемите на жените и промените в климата. Има ли някой, който иска да се изкаже по този въпрос? Thank you, chair. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Дебрюн, защото становището е много добро, според мен. Мисля обаче, че някои неща трябва да се добавят. По-специално по отношение на ключвата роля – която жените могат да изиграят в борбата за предотвратяването на измененията в климата. Искам да подчертая нуждата от по-активно развитие на дипломацията на Европейския съюз по отношение на преговорите за предотвратяване на климатичните измеления. Необходимостта от това стана очевидна в Дърбан. Необходимо да използваме така наречената мека сила на Европейския съюз в рамките на дипломацията за предотвратяване на изменението в климата и преговорите за това предотвратяване. Преди 10, години, преди 10 дни на председателският съвет госпожа Кони Хидегар, нашата комисарка, И министърът на външните работи, извинявайте, казва изказващата се, министърът по въпроса на околната среда на ЮАР а, поиска да бъдат решени проблемите, които възникват във връзка с Индия. Двете жени не за 10, но за 15 минути успяха да се поразумеят за компромисно решение. И ето как може да работи така наречената мека сила, а не само по пътищата на традиционната дипломация, но и по други начини. Искам също така да кажа колко важно е прилагането на смекчаващи мерки в ежедневието. Пестене на енергия, използването на екосъобразни органични продукти, например домакинството. И искам също така да подчертая, значителният принос на жените както в бизнеса, така и в домакинствата. Мисля, че трябва да призовем страните членки на Европейския съюз да се придържат към, към принципа за климатична справедливост. Това бе обсъждано в Дърбан. Защото най-голямата несправедливост по отношение на измененията на климата биха били отрицателните, отрицател, би било отрицателното въздействие, което промените в климата ще има върху най-бедните страни, което разбира се не е справедливо. Трябва да видим доколко нашата политика в областта на измененията на климата отчита нуждите на жените. И трябва да формулираме планове за бъдещето, които да отчитат нуждите от устойчивост и от това, което се нуждаят жените. Благодаря много за тези забележки. Не виждам други желаящи да се изкажат. Срок за внасяне на изменения е утре, 12, 20 септември на обед, за да може да се впишем в процеса за взимане на решение по този въпрос. И сега стигаме до шеста точка нашия дневен ред. И е, тази точка е за Европейската инвестиционна банка. Докладник е Крещенцо Ривелини и Лизбета Гардини ще докладва. Благодаря, е, господин председател. Съвсем кратка ще бъде. Искам да поднеса извиненията на господин Ревелини, който не може да дойде днес. И ме помоли да си запиша изказванията на колегите по тази точка от дневния ред и да му ги предам. Става дума за едно становище – И а, искаме да предложим на Европейската инвестиционна банка да въведе определени критерии. Според нас банката, когато финансира едни или други проекти, трябва да има много строги е, изисквания по отношение на опазването на околната среда. Второ, ние приветстваме факта, че през 2010 година ЕИБ е дала 19 милиарда заеми, 30% от всички заеми за на Европейския съюз за финансиране на проекти за борба с промените в климата, примерно възобновими енергоисточници, повишаване на енергийната ефективност и така нататък. Трето, призоваваме ЕИБ да не финансира определени проекти в така наречени забранени технологии или забранени области. И четвърто, приветстваме подкрепата на ЕИБ за възобновимите енергоисточници. Нейната дейност явно, ясно, от нейната дейност явно личи как са се увеличили инвестициите от 500 милиона през 2006 до 6 милиарда през 2010 година. Приветстваме факта, че ЕИБ също така е повишила техническите възможности да решава сама проблемите без външно възлагане и особено в областта на възобновимите енергоисточници. Шесто, призовава банката да продължи да прилага е, строги условия за енергийни проекти, които се основават на лигнитни въглища. Ако тези е, критерии се прилагат, ще можем е, много скоро да елиминираме, да предотвратим всякакви заеми от страна на банката и помощ от страна на банката за проекти, които са свързани с много големи въглеродни емисии. Това е главното. Благодаря. Много ви благодаря и аз. Господин Сиколина поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, ние приветстваме проекто становище на господин Ривелини. Смятаме, че е добре балансирано и се очертават редица важни моменти. С задоволство отбелязваме индикаторите, показателите за финансиране, свързани с енергийната ефективност и всичко свързано с климата, адаптация към промените в климата, които идват от ЕИБ. Също така ни харесва идеята да се включи този черен списък. Допада ни идеята също така да се включат примери за проекти, които са забранени, отхвърлени или не са одобрени. Не трябва да се страхуваме, да се сдържаме, когато става въпрос за посочване и цитиране на такива проекти, тъй като това ще ни е от полза да речем, при опита в други държави. Според нас също така е подходящо да се включи и сив списък, тъй като има много проекти, които са гранични, да речем извеждането от употреба на различни електроцентрали и така нататък. Все пак включването на един такъв сив списък ще е от полза. Знаем, че се извършва оценка на въздействието върху околната среда при такива проекти, но трябва и да се разглеждат и стратегическите оценки на въздействието. Е Б трябва да разглежда а, случаите, в които се прави компромис с а, националните принципи а, за приемането на такива гранични проекти. Например, а, не ни се иска AIB, B да изглежда като трите маймуни с а, закрити уши, а, очи и уста а, по отношение на такива проекти. И накрая нашата препоръка е още една област да се включи, която е от интерес на а, южноевропейските държави членки, които а, са имат излъз на Средиземно море свързана с водните ресурси. Това е област, която е необходимо да се направят повече проучвания и да има повече проекти в тази област. И с това приключвам. Благодаря. Благодаря, господин Жабърди, има думата. Благодаря ви аз. Благодаря и на господин Ривелини и господин Гардини за а, разписването на този проект и за представянето. Аз всъщност идвам от а, Комисията за бюджетен контрол, където чухме а, годишния, представянето на годишния доклад и аз имах възможност дори да задам няколко а, въпроса. Трябва да призная, че най-общо съм доволен от развитието в Европейската инвестиционна банка по отношение на околната среда. Те почти удвоиха своите проекти от 10 до 19 милиарда евро в рамките на 2-3 години. Това е положително развитие. Трябва обаче все пак да кажа, че все пак те са най-вече в областта на въпросите свързани с климата. И така един ми въпрос към господин Мейстатен, а, а, но за съжаление, не получих отговор, тъй като трябваше да дойда тук. Моят въпрос беше дали Европейската инвестиционна банка има готовност да се спре в по-голяма степен на темата, свързана с, европейск... с ресурсната ефективност и нейното въздействие, чисто в економически план. И също така целта, свързана с биоразнообразието, тъй като това е едно от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени в областта на околната среда, пък изцяло липсва в този годишен доклад. Също така отправих критика, макар да става въпрос за малка част от проектите на ЕИБ, все пак смятам, че не трябва повече да се финансират а, а, електроцентрали, на въглища и наистина подкрепям моите колеги тук, макар да става въпрос само за 10% от а, а, цялостната сума за финансиране. Смятам, че наистина трябва много силно да ам, призовем Е и Б да не финансира подобни практики повече. Има ли други, които да искат думата по тази точка от дневния ред? Не. Щом няма, тогава господин Карано. от името на Европейската инвестиционна банка. Имате думата. Благодаря много. На първо място благодаря на господин докладчика, за господин, на господин Ривелини за изготвеното становище. Също така благодаря и за всички получени въпроси. Приветстваме всички а, препоръки, предложения, които са включени в този доклад. по-конкретно, както беше отбелязано, ние правим много сериозни усилия да насочим банката към нейния, нейната идентичност а, като съвсем екологична банка а, и вие виждате усилията в доклада. Що се отнася до черния списък, сивия списък, вече има практика в ЕИБ да се прилагат напълно директивите, политиките на Европейския съюз в голяма степен навсякъде, не само в, но и извън Европейския съюз, за да се защитава биоразнообразието и да се спазват регламентите, свързани с биоразнообразието, Натура 2000 и така нататък. Същото се отнася и за проектите, където напълно прилагаме а, тези а, регламенти, намалили сме сумите, които финансираме, но по споразумението от Котону там има партньорско споразумение, където съществува молба да финансираме подобни проекти и ние се грижим за всички аспекти, свързани с еко, еко и социалното въздействие и най-вече аспектите, свързани с приходите за бюджета, така че държавите да имат съответното като информация и доклади като резултат от инвестициите. Що се отнася до възобновяемата енергия, този сектор доста се повиши като дял от нашето финансиране, като достигна 75% от финансирането от нас в областта на енергетиката. Както беше споменато, финансирането на проекти за твърди горива беше намалено до 10% от нашите енергийни проекти и това са случаи само в които е напълно оправдано, било то от политика на държавите членки или е на Европейския съюз, където все още има а, такива условия, да речем, в Германия, както се случи. Все пак, когато финансираме такива проекти, Например, електроцентрали, които използват твърди горива, ние използваме много строги критерии, както е посочено в нашето заявление за околната среда и социалното въздействие. Например, най-добрата технология да се използва, да направим така, че тези електроцентралите са готови за улавяне и съхраняване на въглерод и да има намаление на емисиите на въглероден двуокис, а не увеличение. Що са нас за стандартите, които използваме? Например, проектите свързани с твърдите горива, ние разгледахме 20 различни операции, свързани с тези критерии, които въведахме през 2007 година, т.е. 20 вида проекти бяха подадени към банката които не получиха финансиране, тъй като не спазваха тази политика. И също така сме отворени към всякакви предложения за подобрение на нашата а, политика. През 2009 година ревизирахме тези а, правила след а, обстойна консултация с парламента и разбира се сме готови да изслушаме вашите предложения, за да ги подобрим още повече. Ние като Европейска банка сме напълно готови да прилагаме всички европейски регламенти, както и препоръките от парламента и съвета. Благодаря. Докладчикът иска ли да вземе думата за заключителни бележки? Не. 20 септември 6 часа е срока за извинения, 24 януари ще гласуваме в комисия. И в комисията по бюджетен контрол на 29 февруари. И сега минаваме към следващата точка на дневния ред. Това е освобождаване от отговорност за изпълнение на общия бюджет. Трети раздел комисия. Госпожа Юта Халк има думата. Благодаря, госпожо председател. Сега се връщаме на меката сила с твърди факти. доста своевременно предадох своите предложения относно освобождаването от а, е, отговорност, за да дам съответните предпоставки те да бъдат надлежно преведени. Знам, че имахте критики за сроковете за предложенията за изменения. То е утре в 18 часа, но не можем да променим този факт, защото колкото своевременно предаваме и гласуваме нашето предложение, тъй като Комисията по бюджетен контрол е водещата комисия и трябва да получат на време нашето становище. Комисията по бюджетен контрол и докладчика за различните агенции още веднъж подчертаха, че те очакват нашето становище преди 22 декември. Когато разгледате всички предстоящи почивни дни, всъщност не остава никаква друга възможност за крайен срок освен утре до 18 часа ние да сме внесли предложенията си за изменения. Не искам да се оплаквам, но като се огледам, не мога да си представя, че много колеги ще имат интерес да подадат подобни предложения. Защото колкото и да е оживена дискусията и вашето участие в нея, смятам, че няма да има много такива предложения. Ако погледнем общо нашият бюджет и бюджетът за нашата комисия по околна среда за целия сектор околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, можем да кажем, че ние сме получили и управляваме 0,76% от бюджета на Съюза, т.е. под 1%. Знам също така, че истинската политика по околната среда само не пряко е свързана с бюджета, но за разлика от това опазването на околната среда, общественото здраве има нужда от закони, а ние ги създаваме. И може искам само да ви окоръжа, вие да кажете на всички отсъстващи колеги, да се намесвате в а, области на европейската политика, които също имат отношение към реализирането на политиката по околната среда. Имахме един пример с присъствието на комисар Даманаки и разговаряхме за политиката по рибарството. Ако ние като комисия по околната среда не се включим в изпълнението на другите политики, като например осъществяването на реформата в аграрната, в обща сълскостопанска реформа, а, няма да а, упражняваме достатъчно голямо влияние. И ако не го направим до края на следващата година, положението няма да се промени за нас до 2020 година. Ще се отклоня малко от пряката тема с освобождаването от отговорност, но още преди в работата си в комисията ШУР показахме пътища за реформа на отделни политики, така че те да бъдат по-ориентирани към устойчивост, към опазване на околната среда, към намаляване на въглеродните емисии. И по този начин, чрез промяната на тези политики, можем да допринесем за а, ограничаването на измененията в климата. Искам да апелирам още веднъж към вас на това. Останалата част от моето предложение можете да го изчетете и можем а, само да споменем а, общата степен на освояване на бюджетните кредити, двете генерални дирекции, които са а, свързани с а, реализирането на бюджета. В общи линии можем да бъдем доволни. И ако разгледате нашата единствена изцяло екологична програма, програмата Life Plus, тя е много добре реализирана. По различен начин от както, от както беше запланувана. Също така има разлики между а, планираните индикативни суми и реализираните суми. Знаете, че имаше прекалено малко добри предложения от страна на държавите членки, така че средствата бяха пренасочени. И тук комисията и част от администрацията на държавите членки може да предприеме мерки, за да промени това положение и да постигне подобрение. Много различни са сумите, които в крайна сметка бяха използвани от средствата, които бяха предоставени от нас. Когато говорим за сумите, които са били на разположение, т.е. предвидените в бюджета и онези суми, които са били освоени и ще видим, че тези суми не си съответстват, но това има различни причини. Например, при епидемиите сред животните, причината за неосвояване на средствата е била липсата на, а, на, из, на такива големи епидемии. Но другата причина за разминаването в цифрите е, че бюджетите подадени ни от държавите членки винаги са били по-високи, отколкото тези, които те действително а, са могли да употребят. Подобни разминавания трябва да бъдат комуникирани между двете генерални дирекции, но в случай, че останат много неизползвани средства, би трябвало да се опитваме да бъдем по-прецизни при съставянето на бюджет. Самата аз мога да препоръчам на генералните дирекции действия по климата и останалите Генерална дирекция околна среда да следят по отблизо бюджетните цифри. Имаме различни органи, които имат отношение към нашата работа. Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. От една страна имаме Европейската агенция за околната среда, различни други агенции. Не искам да се връщам по отношение на Европейската агенция за околната среда, не искам да навлизам в детайли, искам просто да предложа да освободим нейния изпълнителен директор от отговорност. Виждаме, че Европейската агенция си е свършила добре работата, изразходвала е средствата по начина, който е предвиден от законодателя и можем само да кажем, че Европейската агенция за околната среда може да подобри единствено комуникацията си тя постигна значително подобрение през 2011 година, без да сме недоволни от нейните постижения. А, може само да се подобри малко нейната видимост, а, но въпреки всичко това не е фактор, който трябва да предизвиква грижа. Същото може да се върти, да се твърди а, за Европейската агенция по химикалите, Тук имаме бюджет от 33 милиона евро. Това беше бюджета, с който агенцията разполагаше и няма никакви остатъци. Европейската агенция се финансирала изцяло от такси. Нейната работа е повече или по-малко утвърдена. Тя е провела също така доста мероприятия, свързани с комуникацията, например, дни на заинтересованите страни, различни работни групи, срещи, за да може обществеността да бъде по-добре информирана за работата на Европейската агенция по химикалите, за онези а, страни, производители, които трябва да се регистрират и да получат лиценз от агенцията. Те също така по-добре са информирани за дейността на тази агенция. Сметната палата все още не е изцяло доволна от сектора а, а, информационни технологии винаги има по-нататъчна, по-нататъчна перспектива за подобрение, но въпреки всичко работата на агенцията се е променила в положителна посока. Една точка, където подобрения са възможни и необходими и се надяваме да достигнем по-добри резултати, е фактът, че а, ние трябва да осигурим а, а, техните бюджети, а, но агенцията трябва да плаща за услугите, предоставени в държавите членки. Тоест, националните агенции се финансират на повече от 50% чрез ЕМА а, и по този начин от европейския бюджет. Дали това е била волята на законодателя, не съм съвсем а, сигурна. А, просто трябва да не изпускаме от очи този фактор и да сме наясно, когато става въпрос за механизмите за плащане, а, а, за услуги предоставени от национални агенции, за какво става въпрос и как това е свързано с европейския бюджет. Четвъртата агенция а, Стокхолм. Тук а, не мога да кажа нищо лошо. Един от принципите на бюджета, както знаете, е неговата ежегодност искаме в началото на една финансова година една агенция да направи възможно най-точен бюджет за средствата, които са и необходими за реализирането на дейността си. европейската, Европейския орган за безопасност на за контрол на заболяванията има голям остатък от бюджетен кредит. Въпреки, че се е подобрила и през 2010 година резултатите бяха по-добри, а остатъкът беше толкова голям, защото защото тя не се премести, отложи преместването си в нова сграда заради уточняването на подробности. Това е единствената забележка към Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. И това е единствената, единствената отрицателна страна. Можем да сметнем, че е нормално е, всичко на север в Европейския съюз да се развива добре и колкото по-на юг отиваме, толкова по-объркани стават нещата. И по този начин пристъпвам към ЕФСА, Европейския орган за безопасност на храните. Независимото вземане на решение от страна на Европейския орган, който неколкократно е бил критикуван или поставен под съмнение. Играе роля при освобождаването от отговорност за 2010 година. Тук трябва да различаваме между независимостта на научните комисии и начина по който научните комисии стигат до своите заключения и как се ставят своите доклади и експертни оценки. И а, за това как напусналите Европейския орган на служители веднага намират нова работа в фармацевтични предприятия. Тоест, как самият орган е засегнат от това текучество. В Европейския съюз има такъв правилник за служителите, в който са разрешени подобни въпроси. Това, което агенциите могат да направят, е да приспособят тези, този общ регламент върху свой, своята конкретна ситуация, за да могат, доколкото е възможно, да го приложат на практика. Има един такъв скорошен случай на служителка на ЕПСА, която е отишла в Сингента. Това е компания, която работи с генетично модифицирани организми. Тоест, няма един такъв а, период, а, между двете заетости, т.е. тази служителка с знанието си, придобито в Европейския орган за безопасно храните, тя го предоставя на друго предприятие. Този случай е от 8 декември. От тогава се размениха доста писма и аз към днешния ден не съм в състояние да дам собствена преценка за ситуацията. Но това, което ще предадем на Комисията по бюджетен контрол, ще включим едно предложение за изменение, за във връзка с последните събития от 15 декември според това предложение Европейският орган за безопасност на храните трябва да започне да въвежда по-строго този правилник за служителите. Придържането към тези изисквания към персонала бяха също така обсъдени от управлението от управата на Европейския орган и се очаква да влязат в сила, въпреки че процесът е много бавен. Той тече през последните две години. Онова, което ние можем да направим е да внесем това предложение за промяна и можем да поканим госпожа Катрин Ане, за да я разпитаме още веднъж много подробно във връзка с този случай. Е Благодаря, госпожа Халк, за огромната работа, която сте свършили. И сега ще е, взема е, думата от името на моя колега Панайотов от АЛДЕ, който е докладчик в Сянка. Господин Панеотов иска преди всичко да ви благодари за вашата работа по бюджета е, и иска да подчертая някои пунктове. Най-напред той иска да ви попита, след като имате вече споразумение с Буш, ще имаме или трябва да имаме повече време, за да разговаряме с Европейската сметна палата? Трябва да имаме достатъчно време да анализираме резултатите. Това става дума не само за доклада на Сметната палата, който ще имаме на разположение през февруари 2012 година, но става дума и за генералните дирекции на комисията. Второ, въпроса за конфликта на интереси в ЕФСА и в Агенцията по лекарствените средства. Господин Панайотов предполага, отлагането на освобождането отговорност на тези, бюджета на тези две агенции до решаване на въпроса. Той също така ще иска да предложи изменения, а, които ще искат а, а, Сметната палата да ни даде по-ясна представа за работата на тези агенции. А аз също така искам да внеса изменение по отношение на освобождаването от отговорност на ЕФСА и на Агенцията за лекарствените средства. А, колкото до ЕМА. А, знаете, че тази агенция а, а, а, а, ние решихме да отложиме а, освобождането от отговорност, за да видим какво ще реши а, Кокобу. Ставаше дума за конфликт на интереси между експертите, които участват в оценката а, а, на, а, на медикаментите. Ставаше дума и за работата на изпълнителния директор в, в окончателното решение за освобождаване на отговорност през 2009 година, ние решихме да освободим Европейската агенция по лекарствата от отговорност за изпълнение на бюджета, при условие, че тя спазва своят кодекс за поведение и ако приложи препоръките, направени от одита. Агенцията трябваше да води политика на прозрачност по отношение на конфликта на интереси на експертите, които използват. Обаче това е само едно пожелание. Връщам се към този въпрос. Е, Мишел Дази, може би ще си спомни, е, е, става дума за проверката на декларациите. В окончателното гласуване за служаването отговорност ние приехме а, доводите а, на агенцията по отношение на финансовите интереси на експертите, тъй като това е от компетентност на трите членки. Нека бъде така но това не значи, че не трябва да се проверяват декларациите за конфликт на интеренции. Ние намираме нещата доста тревожни. Гледам декларациите във връзка с агенцията по, медит, по лекарствата. По отношение на френските експерти, например, 11 експерти на АСАКС и в декларациите, представени в ЕМА и в френските агенции. Виждам много случаи на различия между едното и другото. Това първо. Второ, в много случаи няма абсолютно никакви декларации а, в ЕМА, а от на страна на експертите, докато във Франция те са депозирали подобни декларации. И а, прегледах тези декларации. Един от тях, примерно, не е а, споменал много скорошни връзки с фармацевтичната промишленост, а, докато а, известно е, че а, а, агенцията трябва да взема предвид подобни връзки, Европейската агенция, по в срок, за срок от 5 години назад. А, също така се оказа, че бивши изпълнителен директор на агенцията е създал своя консултантска агенция, а, която е започнала още два месеца преди да напусне поста си. Той работи с а, фармацевтични компании, където става дума за разрешение. Аз работих много по този случай и трябва да кажа, че е абсолютно необходимо и агенцията, и комисията, възоснова на натрупания опит, да ни каже как в бъдеще ще гарантираме прилагането на 16 ти член от статута на, за персонала. Не става дума да се променя каквото е било, става дума да гарантираме а, изпълнението. И за това господин Панайотов иска отлагането на освобождаването отговорност на тези, тези, на тези две агенции, докато получиме окончателният доклад на Сметната палата. И вече две години, както виждате, този въпрос седи на масата. Аз го повдигам, повдигат го и други депутати. Госпожа Сизин Ренкенс, например, бивша научна координаторка и която отговаря в ЕФСА за генномотифицираните организми. Посредникът направи три препологии да се направят по-строги правила по отношение на а, сроковете, за които бивши служители могат да вземат постове в други фирми. Второ, да се изпълняват процедурите и задълбочено да се анализират случаите на конфликт на интерес. И, и трето, да, да разполагаме с точно описание на новите задължения, на, което, които бившите служители заемат в други фирми или организации. Това първо. Второ, нещо по-общо. От 2010 година възникването отново и отново на случаи на конфликта на интереси, връзка с генномодифицираните организми, също и с, в аферата с аспартама – необходимо е прилагането на 16-ти член от статута на функционерите. Повече от когато идея е необходимо агенцията да се ползва с нашето пълно доверие. Не отдавна с връзка с а, пестицида, който беше анализиран във връзка с а, токсичните а, нива но се оказа, че тези групи имат формални отношения с лиси и имат също така и договори с промишлеността. Тези случаи на конфликт на интереси се отнасят и за панела, който работи по ГМО. Председателят е сътрудничал с промишлеността за оценка на рисковете и самият той се хвалеше, че е участвал в разработката на насоки за приложението на ГМО. През 2006 година Кевин Глен от Монсанто също така се хвали, че докладът е имал голямо значение върху насоките. Необходимо е да обсъдим възможностите ЕФСА да не споделя своите експерти с ЕЛСИ като не трябва да забравяме, че и съм главният производител на фармацевтични, химични и хранителни продукти. Този въпрос възниква отново-отново и работата на, на тази организация се критикува многократно, включително и връзките с птитюновата промишленост. Необходими са точни мерки и точен график, за да може да се решат всички тези проблеми. Трябва да приемем точна дефиниция на конфликта на интереси, но тази мерка трябва да интегрира също така и ясна дефиниция а, за това, как вече, за конфликтите на интереси, които вече са били установени. За прилагане на 16 ти член от статута на, на служителите, а също така да се засичат декларациите, както за агенциите, така и тези, които са дадени в съответните отрасли. Затова предлагам, докато нямаме отговор на всички тези въпроси, да отложим освобождаването от отговорност на тези агенции. Извинявайте, че отнех толкова време, но това са много важни въпроси. А сега давам думата на колегата Жапонди. Thank you, Madam Chair. Um, and also... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за а, вашето изложение. Бих искал да а, се присъединя към колегата, която казва, че твърде малко а, хора са тук в залата, когато говорим за освобождаване от отговорност. Нека си припомним, че Ал Капоне е бил арестуван точно по повод на обвинения, свързани с неговите финансови документи и това е всъщност единствения начин по който той е може да бъде затворен. Така, искам да се върна на нашата тема и да ви задам въпрос, свързан с другите области в европейския бюджет. Имаме ли възможност, освен по темите директно свързани с околната среда, да коментираме и други области, като да речем свързаните с рибното дело и а, други? Задавам този въпрос, защото има много доклади от Сметната палата, които са много критично настроени спрямо а, еко логичните моменти, свързани с други политики, да речем селско-стопанската политика. Много малък процент от целите, свързани с околната среда на програмата за селските райони, се постигат. Струва ми се, че ние като комисия можем да отправим критика в тази област. Миналата седмица Сметната палата публикува доклад по общата политика в областта на риболова. Една от основните цели там е да се намали свръхкапацитета за риболов и се стига до извода, че капацитета за риболов дори не е дефиниран, няма определение в а, тази политика. И въпросът ми е, ако е обосновано от а, гледна точка на нашата комисия, можем ли да се спрем и на други програми на Европейската комисия? Знам, че утре е а, е, крайния срок, но дали бихте приели някои изменения в тази област? Госпожа Ривази. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласен с вашето изказване за ЕФСА и за а, Агенцията по лекарствените средства. А и благодаря на госпожа Хаук за нейната работа по бюджетите. Искам да добавя две или три неща обаче. Малко странно е, че тези агенции, особено ЕМА, агенцията по лекарствените средства, че те се финансират 80% от данъците на фармацевтичните лаборатории, които те плащат, за да могат да пуснат един или друг препарат на пазара. А значи, ако има много такива такси, свързани с промишлеността, се, рано или късно се създават връзки между агенциите и промишлеността и се съществува там конфликт на интереси. Сега, по отношение на достъпа до информация, удивена съм, че един одит, одит като настоящия одит на Агенцията за лекарствените средства е направен от, от служители на комисията и че е трябвало а, а, две години, за да бъде получен той от агенцията и а, след това а, той да стане а, достъпен а, за посредника, като има предвид, че става дума за публична информация, публично достъпна информация, а ние пък не сме имали достъп до този резултат от този одит. Това е одит направен на 30 април 2009, втори одит е направен през 2010 година. Не сме имали достъп до данните. Защо? Защото ако видиме данните за конфликтите на интерес за управлението на тези агенции, трябваше да имаме достъп до тези вътрешни одити. Второ, по отношение на конфликта на интереси, така бях много удивена, е, че след като е, имаше вече критики е, по отношение на консултантското бюро, се научаваме, че още през този служител е създал консултантското си бюро два месеца преди да напусне поста си. Това е чист конфликт на интереси. И освен това, той ще получи 1 милион долара от фармацевтичната промишленост във връзка на а, а, на акции, опции за акции, така наречените stock options. Това отговаря ли на 16-ти член за кодекс за поведение на персонала и на правилника? Тоест, вие не можете да съветвате със свое собствено бюро фармацевтични фирми как, за това как да получават разрешение за да пускат своите продукти на пазара. 8 лекарствени препарата са били, получили разрешение от експерти, които фактически а, а, са имали акции в а, фармацевтичната лаборатория, която иска разрешение за тези за тези а, лекарства. Значи, необходимо е тези 8 препарата, лекарствени препарата, да бъдат оценени наново защото очевидно е имало интерес, има конфликт на интереси и ние като потребители нямаме никакви гаранции, че тези лекарства са безопасни или пък въобще могат да бъдат пуснати на пазара. А, значи, това са много сериозни въпроси във връзка с функционирането на тези агенции. Напълно съм съгласна с това, което е каза Лепаж и смятам, че един от елементите е за засилване на ролята на европейския депутат ще бъде именно да не гласуваме освобождаването от отговорност на, за изпълнение на бюджета на тези агенции. Тези агенции трябва да бъдат абсолютно безупречни. Много по-лесно е а, да се получи а, разрешение за пускане на едно лекарство на европейския пазар, отколкото национал, от, наци... вътрешно, в националните органи. А, редно ли е това? Аз потвърждавам още един път, че ще подкрепям идеята, която Корин Лепаж сподели с нас, в светлината на тези факти, да, на, а, дадем ясен сигнал, че искаме агенциите да бъдат абсолютно безопречни в това отношение. Благодаря госпожа Ивази. Госпожа София Мазек Кукович. Хвала липа, госпа председуюча. Най-пре хвала поручевалки за изчерп... Много благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря за подробния доклад на докладчик. Имам няколко допълнителни въпроса. Как реагираха агенциите на настоящата економическа криза? и как европейските агенции насочиха своите действия към ситуацията. Защото, както знаем, дейността на тези агенции зависи от обкръжаващата среда, от проблемите, защото знаем, че хора, които не се хранят рационално и достатъчно добре имат и проблеми с здравето. Би било добре да се чуе от всяка отделна агенция какви мерки тя е предприела за повишаване на съзнанието на населението. Знаем, че и здравните каси все повече се изпразват в отделните държави членки по силата на настоящата ситуация – И първата крачка е да се осъзнае този проблем на ниво Европейски съюз и да се постигне по-голямо ниво на видимост а, за тези проблеми. Благодаря. On arrêtera là la liste des intervenants, puis la commission pour passer, qu'on ait un peu de temps sur le débat OGM quand même. Madame Oken. I shall do it very brief. Thank you very much. I just want to uh, support. Госпожа Окен, Искам да подкрепя това, което казвате, госпожо председател. Наистина много говорим за тези агенции и бих искала да подчертая условията свързани с ЕМА, лекарствената агенция. Наистина трябваше да се повиши прозрачността на тази агенция. Това беше една истинска, истинска борба, война буквално, която ние спечелихме. Но все пак остават много е, затворени системите. Например, в Обединеното кралство да, дори не могат хората да получат информация от резултатите за е, медицинските изследвания. Дори когато са негативни, които могат да бъдат е, опасни, те остават тайна, което е съвсем близо до е, наказуемост, според мен в един момент. Така че трябва да сме изключително бдителни за това, което правим тук, за тези изключително важни агенции, връзките между националните агенции и тези на европейско ниво. Европейските агенции наистина сега трябва да бъдат максимално видими, прозрачни. Но ако са толкова взаимосвързани, това става още по-необходимо. И трябва да сме изключително а, настойчиви. Ние сме тук, за да защитаваме здравето на европейските граждани. Благодаря. Je suis bien d'accord avec vous. Madame... Напълно съм съгласна с вас. Госпожа Тестори от името на генерална дирекция Санко. Благодаря, госпожа председател. Позволявам си да се намеся. Знам, че не е време да говорим всичко това, но искам да ви кажа само колко моя комисар е сериозно ангажиран с въпроса за конфликта на интереси. Вече от 9 месеца имаме специална група за всички агенции и ЕФСА, СД, Агенцията за превенция и контрол на заболяванията, Агенцията по лекарствата и ЕФСА. И всичко, което казвате вие, е нещо, което ни занимава най-живо въвеждаме политика, най-строга възможна политика за предотвратяване на конфликта на интереси в агенциите. Именно така, в агенциите, именно така както вие искате, госпожо председател. Подготвяме доклад, който ще бъде представен на съвета и на парламента, където ще се види всичко, каквото Генерална дирекция Санко прави за ЕФСА и за ЕМА. Благодаря, госпожо директор. Госпожо докладчик, искате ли да добавите нещо към казаното до тук. Имам първо една молба към вас. Както вие, госпожа Лепаш, така и Мишел Ривази и госпожа Аукен бяха съгласни с това, което казах. Много бих се радвала да получа тяхната подкрепа в писмен вид. Много благодаря. Първо, господин Ян попита дали ние като Комисия по околната среда можем да се месим в другите политики. Не, не можем. Трябва да опитаме да се свържим с другите комисии и аз лично го направих, защото знам, че Комисията по околната среда среда, докато ни обсъждаме реформата, било за политиката по сближаване, реформата в аграрната политика, било други действия, трябва ние да дадем становище. Но ние оставяме тази работа на докладчика и всичко, което правим е да дадем някое и друго предложение за промяна. Смятам, че е много важно обаче директно да се занимаваме с предложенията на комисията като депутати от Европейския парламент и да говорим със своите колеги от различните политически групи за посоката, в която една реформа би трябвало да отиде. А, иначе не, няма да стигнем до резултат. Така ли иначе всичко е взаимосвързано? но се надявам да можем да направим повече в тази посока. Това, което каза Паула Цестори, беше абсолютно правилно. Занимаваме се с миналото си, а именно с 2010 година. Но такъв е естествения ход на нещата, когато се намираме в процедура по освобождаване от отговорност. Тук Става въпрос за разглеждане на вече затворения бюджет на предходна година. Това е ясно. Моят проблем е проблемът, който мнозина имат. И в същото време е, е проблем е, като този на Мишел Ривази, е, който казва искам да видя и вътрешните одити, искам да ги разгледам. Скъпи колеги, вътрешните одити по начина по който са поставени, независимо дали става въпрос за агенции или за отделни части от комисията, са документи, които се разглеждат вътрешно. Вътрешните одити са документи, които изразяват отношението а, към администрацията и към подобряването на нейната работа. Какво смятате, че пише в тези вътрешни одити? Какво смятате, че ще се промени, ако публикуваме тези аудити на интернет страницата си. Аз съм последният човек, който ще обвини колегите си, че са сбъркали тук, тук и тук и че трябвало да направи еди как си. Именно заради това се казват вътрешни одити. И по време на едно, една процедура за освобождаване на отговорност, докладчиците имат възможността да разгледат вътрешните одити, за да ги вземат предвид при изготвянето на своето становище, но те не са предназначени за обществеността. И съм абсолютно на различно мнение от а, омбудсмана или вътрешните одити трябва да се повеждат по различен начин, или аз не съм на същото мнение, а именно не съм съгласна на а, всеки журналист, който иска да изживее страстите си на гърба на бюджетните а, органи на Европейския съюз, а, да се даде възможност да го направи, разглеждайки вътрешните одити. Тоест, а, разглеждане при изготвянето на становище да на вътрешните одити, но не и тяхното публикуване на интернет страница и тяхното огласяване. Не смятам, че има добавена стойност а, тези вътрешни одити, значи не доклада на Сметната палата, вътрешните одити да станат достъпни за широката публика. Защото вътрешните одити трябва да бъдат подкрепа за администрацията за подобряване на нейната работа. И те не бива да бъдат публични, защото в противен случай ще загубят своята стойност. Ja, das ist die, ja, ich verstehe schon разбирам ви, прозрачността е прозрачност. А, ако всичко ми е прозрачно, нищо няма да виждам повече. Защото прозрачност означава, че ще направим а, публично достъпни всичко. Но а, нашият отдел а, вътрешен одит от 39 човека трябва да ги освободим. Какво ще работят те? Знам, че и в рамките на парламента има вътрешни одити, които казват колеги, не го правете така, правете го по друг начин, защото това е смислена препоръка. Ако обаче направя това достояние на широката общественост, така че всеки да може да се изказва по този въпрос, не постигам повече прозрачност, просто преча на смислената работа. Е, а, мисля, че, това, извинявайте, мисля, че трябва да минем към да се казва председателката. От залата. Въпросът е доколко да се отворим, доколко можем да предадем резултатите на широката общественост. Струва ми се следното. А, позвавам се на това, което става в Съединените щати с тяхната а, федерална агенция за лекарствените средства. Ето ви одита. Вътрешен одит. Той е публичен и може да видите как функционира агенцията и как подобрява дейността си в, в резултат на критиките, които са отправени към нея. Ние имаме нужда от тези агенции, ние имаме нужда да им помогнем да се усъвършенстват и затова трябва да имаме достъп до техните документи. Ролята на комисията, за която говорите, е именно да направи равносметка на всички тези вътрешни одити. Между вътрешните одити и сметната палата. Защото има документи, които остават поверителни. Но в тях те съдържат важна информация. Дори комисиите, които дават становище за едно или друго лекарство, едно средство, трябва ясно да показват защо експертите дават или не дават разрешение на едно лекарство. Като не знаем кой, какво решение взима и какви са неговите доводи, тогава възниква конфликт на интереси. Защото агенциите разчитат на това, че няма публичност. Трябва да имаме откритост по всички азимути, всичко да бъде публично. Мисля, че това е въпрос, към който ще трябва да се върнем един ден и би било хубаво, може би, да организираме един дебат през първата половина на 2012 е, година, тъй като въпросът е много важен. Господин Себер. Благодаря, госпожо председател. за съжаление, наш, нашите, нашия докладчик не е тук, така че аз вземам думата. И искам изрично да подкрепя моята колежка Халк. Става въпрос не за постигането на тотална прозрачност, става въпрос нашите европейски агенции да работят добре. И когато говорим за вътрешни доклади, Наистина е важно ние като а, депутати да имаме достъп до тях, за да си съставим съответното време, а, мнение. А, ако подобни доклади бъдат публикувани на интернет страницата, това няма да изпълни тази задача, защото една част от тези доклади а, са, нали, върху тях има и интелектуална собственост, особено подхода, по който се извършват тези вътрешни одити. И от една страна те трябва да бъдат издържани от научна гледна точка, ако щете, но не става въпрос за заклеймяването на отделни личности. Когато говорим обаче за е, освобождаването от е, отговорност, нашата роля е по-различна. И когато говорим също така за проблемите с служителите, трябва да помислим дали да не въведем един е, такъв общ статут, общи изисквания по отношение на служителите, за да избегнем подобни проблеми. Но прекалената прозрачност към обществеността не би била продуктивна. И искам още веднъж да благодаря на Юта Холк за нейната отлична работа и смятам, че защитава по особено подходящ начин интересите на гражданите. Merci beaucoup, encore une fois, merci. Благодаря и още един път благодаря на госпожа докладчика за нейната огромна работа. 20 декември в 6 часа е срока и на 26 марта в комисията за бюджетен контрол. А сега минаваме към 16-та точка от нашия дневен ред. 13-та поправя се председателката. И това е оценка а, на законодателството за генномодифицираните организми. Bon. Madame la directrice, si vous voulez bien... Euh, госпожо директор, ако моля ви, докладвайте по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност да ви представя оценката на законодателство в областта на генетичното модифицираните организми, които, която трябваше да преключим през есента. Тази оценка е част от продължителния процес който прилагаме към нашето законодателство, дали то е адекватно на настоящите предизвикателства. В областта на генетично модифицираните организми, нека ви представя някои факти. В момента има две генно модифицирани е, два организма. Монсанто 8110, което е вид царевица и един вид картофи, кое, който се отглежда в три държави членки. Има държави членки, които са а, предприели защитна мерка, мярка за срещу отглеждането на тези генно модифицирани организми. В момента почти няма генно модифицирани организми, които се предлагат на пазара. Поне не са по този начин етикетирани, тъй като ако съдържат а, ГМО, те трябва да са а, надлежно етикетирани. Има някои продукти, като от типа на соя и видове майонеза, които а, се предлагат. Между 85 и 95% от а, фуражите са свързани с ГМО. И разглеждайки ситуацията, направихме заключението, че проблемите не проистичат от самото законодателство, а от приложението му, което се извършва в много труден контекст на национално ниво и по нееднакъв начин от държавите членки. И двата доклада показват, че е необходимо да има по-добро прилагане на законодателството и да има повече мерки, които да се предвидят за по-хармонизирано въвеждане на това законодателство. Ще направя резюме на заключенията от този доклад. На първо място оценката казва, че ни трябва по-ясна насока за оценка на риска от страна на управляващите оценката на риска, така че процесът да бъде осъществен спрямо ясно дефинирани принципи. На второ място. При отглеждането на генетично модифицирани организми заключенията са, че има повече, нужда от повече необходимост за държавите членки да бъдат отчетени и социално-економическите фактори също така. На трето място, що се отнася до а, внесените продукти, оценката прави заключението, че трябва да се повиши ефикасността на процеса по разрешение и също така да се разглеждат и отделните случаи на разминаване на скоростта на въвеждане на процеса в извън Европейския съюз. И накрая правим заключението, че по-добре да има доброволен подход, но да има подход, който се разработва на базата на хармонизирана рамка. И накрая искам да убедя Европейския парламент да уверя, че много сериозно сме подходили спрямо тази оценка и вече има редица дейности, които сме предвидели в отговор на тази оценка. Нека ги обобщя. На първо място, при отглеждането сме приели пакет. А, вече имаме становище от страна на парламента и в момента се обсъжда в а, съвета. На второ място, по въпросите свързани с а, м- ниските количества, малките количества на присъствие на ГМО, имаме хармонизиран подход за контрол. И в този регламент всъщност той влиза в сила от юли 2011 година. На трето място, социално-економическите следствия. През април комисията публикува доклад по социално-економическите следствия от ГМО на основата на приноса от държавите членки, това, което те ни подадаха като информация и след това инициирахме процес на обмислене, консултации който включва и една важна конференция през миналия октомври, където участваха и депутати от този парламент. На четвърто място, оценката на риска. В момента сме в окончателната фаза на приемането на насоките за оценка на риска за храни и фуражи. И както а, нашия комисар каза, ще изпратим проекта до Европейския парламент и се надяваме да могат да бъдат бъдат прияти тези насоки в началото на следващата година. И в момента също така разглеждаме насоките за оценката на риска за околната среда. И накрая етикетирането за ГМО. А, инициирахме проучване, за да видим какво би могла да представлява една такава хармонизирана система и дали е необходима хармонизирана система. И накрая един момент, свързан с мониторинга от нашата нашия комисар, винаги има настояване да се контролира и да се мониторират екологичните ефекти. В момента обсъждаме с предприятията, компаниите и с държавите членки, за да изготвим по-подробни насоки, за да има по-добър мониторинг след разрешаването. И следващия март ще организираме конференция по тази тема. В заключение, смятам, че сме на прав път, но ни е необходимо да включим усилията на всички, по-конкретно държавите членки, за да сме сигурни, че осъществяването на нашето законодателство ще се осъществи по един ефикасен и хармонизиран начин. Благодаря. Благодаря ви, госпожо директор. Госпожа Макаван. Um, uh, Благодаря на комисията за този доклад. Приветствам по последния момент, който споменахте за оценката на въздействието върху околната среда. Чуваме много информация по тази тема, въздействието върху биоразнообразието, например в Индия. Аз поне съм слушала доклади за проблеми там. Не само а, въздействието на самата култура, но също така и ем, всички свързани с това следствие. Например, да речем, става е, въпрос за една култура, например, памук, след това насекомите е, мигрират в друга област, тъй като те не могат повече да останат в този регион и това има някакви следствия след това за, за хората, които живеят там. Така че не само а, свързаните с биоразнообразието моменти са изключително важни, но бих приветствала комисията да направи проучвания малко по-широки в това отношение и да сподели резултатите с парламента. Благодаря, Линда Макаван. Следващия оратор има думата, господин Вандален. Благодаря за погледа върху работата на комисията. Благодаря за общия поглед върху работа на комисията. Искам да задам няколко въпроса на госпожа директор. В момента се изготвя доклад е, за новите методи на отглеждане на сълскостопанска продукция, така наречената сисгенеза. И някои от докладите, които сега обсъждаме, са от март 2011 година. Дано новия доклад за новите методи на отглеждане да не отнеме толкова много време. Чакаме от една година този доклад. Същото въжи за един доклад за ЕФСА, той също има за предмет сигурността на растенията на новите насъждения. Кога можем да очакваме новия доклад? Ако формен е, е... Благодаря, госпожа Халкен. Благодаря, е, госпожо председател. Имам няколко въпроса. Известни ли са дългосрочните последици за околната среда от ГМО? Защото вече има е, дадени редица разрешения и аз бих искала да знам до каква степен се дължи сметка за дългосрочните последици от тяхното използване. Pludselig så står man med en masse honning, der er ulovligt,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 Обаче трябва да знаем какви ще са последиците върху околната среда. Има не само економически, социално-економически последици, но има сериозни последици за производителите на мед, например. Къде ще продават своя мед? Как ще го продават? Какво ще съдържа той? Трябва да се има предвид дългосрочните последици от даването на подобни разрешения. Интересно е да знаем, взима ли се това предвид и както госпожа Юта Халк ни каза, прозрачността е нещо важно и прозрачност, според мен, трябва да има на всички равнища. Как да гарантираме а, достатъчна откритост, за да може да имаме достатъчно доводи при нашите разговори с експертите? И накрая, за да приключа, ще кажа следното. Бих искала да знам дали можем да задължим, примерно, да се. Унези, които работят в тази област, да спазват директива 18 от 2001 и 2003, там къде става дума за фуражите и за помощите за храните. Защо? Защото там има някои изисквания, които са доста ограничителни. Става въпрос за човешкото здраве. А всичко това може да има последици и за биоразнообразието свързано и с социално-економически въпроси, въпроси за патентите и така нататък. Но въпросът е да намалим максимално рисковете за обикновените култури. Госпожа Шамер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците. Не знам дали госпожа Тестори може да ми отговори на въпросите. все още ни липсват а, пределните стойности за посевите. Знам, че това е друга генерална дирекция, но а, би трябвало да имаме тази информация. Искам да попитам дали тази информация е налична. Още един въпрос. чухме какви въпроси се зададоха тук в залата и какво е неясно в рамките на обсъжданията на ниво Европейски съюз. Има ли такава преценка за въздействието на решението да се откажем изцяло от геномодифицираните организми в селското стопанство? Знам, че внасяме 70% от нашите фуражи, които съдържат белтъчини. Повечето от тях съдържат геномодифицирани организми. Искам да попитам дали изобщо е възможно тези вносни фуражи да бъдат заместени. Не да внасяме а, други фуражи, които не съдържат геномодифицирани организми, а просто ние да произвеждаме целият фураж. Знам, че липсват площи, знам, че може би няма условия, но просто искам да попитам дали има такива данни. Благодаря. Давам сега думата на Корин. Е, и аз искам да кажа няколко думи, госпожа директор. По, първо по самия доклад. Това е въпрос, по който е необходимо да проведем една истинска, задълбочена дискусия. А, защото законодателството, неговата цел е не да улеснява пускането на пазара на ГМО, а да защитава здравето на гражданите и вредите, които ГМО могат да несат на околната среда. Значи, а, продължаваме с а, необосновани твърдения, че когато страните членки възразяват, те го правят по политически причини, а не по някакви други причини. Това не е така. Има страни членки, които въз основата на оценки, които са направили, научни оценки, са заели становище, което е научно обосновано. И какъв е главният проблем? По това сме говорили вече един път. Условията за прилагане на ГМО. И връщам се на това, което каза колегата Окен оценка на преките и непреки рискове и особено дългосрочните рискове, които са свързани с прилагането на ГМО. Съветът през декември 2008 година разглежда този въпрос. В директивата се казва много ясно, че трябва да се подобри координацията между ЕФСА и страните членки. И затова съм удивена, че а, пред нас ни се представя доклад така с доста небалансиран. А, какви са основните заключения на а, е, комисията? Е необходимо да се приема ново законодателство или преправя съществуващото законодателство? По отношение на предложенията, е, добре е, хубаво да се да, да е право на страните членки да решават а, е, е, въпроса за а, е, използването на ГМО. Но необходима е оценка на риска. Оценка не толкова тясна като тая, която получаваме днес. Трябва да се оценят всички страни на въпроса, включително косвените заплахи за прилагането на ОГМ в един или друг агрономически контекст. Когато става дума за помощите, особено важно е да е, знаем предварително как се решава този въпрос и другаде. И накрая, добре е, че се оценяват е, и екологичните рискове, също така влиянието на, ОГМ, на ГМО върху насекомите. Но има неща, които не са приемливи за нас, нито пък оценката на рисковете, която се стреми да уневини ГМО. Въпросът с етикетирането е много важен. Още преди три години бяха събрани един милион подписи, които беше внесен документът в комисията. Необходимо е да има възможност селските стопани да обясняват, да разясняват на всички как работят. Второ, въпросът за замърсяването на хранителните продукти за човешка консумация от неразрешени ГМО. Ако те не са разрешени, не, разрешени, щом са не са разрешени, няма какво да говорим за прагове. Това противоречи на цялата логика на европейското законодателство. Не, трябва да, не може да имаме каквито идеи прагове. Просто те, щом не са разрешени, значи са забранени. И сега заразяването на посевни, посевните материали. Това е, е много деликатен въпрос, който има и економическо, и екологическо измерение. Не може да имаме ГМО в, в посевния материал, не може той да влиза в страните, които е така или иначе са решили да не разрешават ГМО. Това би било отваряне на една а, така един път, широко отворен път, който ще доведе до много големи разходи за онези, които искат да нямат подобно а, контаминиране на послените материали. Най-добре е още в първият етап а, на веригата а, да се контролира този въпрос, наместо да вменяваме на всички по-нататъчни звена да правят разходи, било онези, които отглеждат съответните култури, било преработвателната промишленост, било търговията, да трябва след това да правят разходи, за да контролират а, а, и елиминират тези ГМО. Благодаря, Корен Лепаш. Господин Зема. Благодаря, господин председател. Смятам, че е важно на европейско ниво от една страна да осигурим безопасността на храните и тук нашата комисия играе особена роля, защото знаете, че ние имаме тази, това правомощие по силата на договора и рискове, които могат да настъпят в по-късен момент, ние можем да преценим още сега и за тази тема имаме нужда от строен контролен механизъм. Комисията винаги аргументира по научен начин. Има множество експертни оценки, множество научни доклади, които се разминават в изводите, до които стигат. И този въпрос не бива да се превръща в въпрос на вяра или доверие, но смятам, че в науката трябва човек да вземе предвид мнения, които се различават от собственото. И тук трябва да избягваме да вземаме едностранна позиция. Смятам, че сигурността трябва да има централно място, когато говорим в дългосрочен план и когато отдаваме значението на регионалните особености. говорихме в комисията и в парламента за култивирането това се възприе доста добре и а, смятам, че комисията трябва да се опита да превъзмогне тази блокада в съвета, а, където държавите членки доста се колебаят да предприемат действия и части от населението са доста скептични. На второ място е важно комисията да осигури наличността на възможности за избор. Това означава, че производители на фуражи без ГМО а, трябва да са сигурни, че няма замърсяване. Знам, че това технически е много трудно а, да говорим за абсолютна чистота, но праговите стойности не непременно са подкрепени от научна гледна точка. И за това все още такива прагови стойности липсват от части. Знам, че трябва да бъдем много предпазливи, когато определяме стойности и даваме свободи на производителите на ГМО. Само по този начин могат хората да решават дали да потребят един продукт или не, в зависимост от това дали той съдържа ГМО. Тук трябва обозначаването на тези продукти да бъде ясно, за да знаят потребителите какво купуват Знам, че има... Трудно е да се докаже съдържанието на ГМО и техниката, техническото изпълнение е много скъпо. Но смятам, че тук комисията трябва да погледне по-далеч в бъдещето и да не става а, мъша на производителите на хранителни стоки. И трябва да внимаваме доколко тези въпроси не са политически. Тоест, ако комисията не излезе с научни резултати на въпросите, които идват от обществеността. И тук смятам, че комисията има особена роля в този контекст и смятам, че трябва да мислим повече в, за бъдеще в тази посока. Благодаря. Благодаря, казва председателят Пало Тестори и господин Поле. Искате ли да отговорите? за няколко минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател. На първо място, мониторинга. Комисията смята това за изключително важно. И точно заради това работим заедно с държавите членки и с предприятията. А, и щом ГМО са разрешени, да има много сериозен мониторинг след това. И целта на конференцията, която организираме през март, е точно такава. Да постигнем споразумение за това каква степен ще осигурим прилагането на този мониторинг. Дългосрочните ефекти от страна на геномифицираните организми. Ясно е в нашата оценка и бих искала да кажа, че Европа има най-сериозната, най-сериозната а, обхватната оценка, както по отношение на ефектите за околната среда, така и човешкото здраве. Няма никаква друга част в света, която да извършва толкова сериозна оценка. Това а, трябва да убедим а, и депутатите, че нашата оценка е свързана не с маркетинга, не с а, цел пускане на пазара, а с цел а, да няма рискове за околната среда и за човека. Последващата тема, регламента свързан с фуражите, не е с цел да се определи присъствието на неразрешени ГМО, а за да се осигури метод на пробонабиране, който е хармонизиран навсякъде и се приема за цялостен метод за контрол за а, установяване на нулево съдържание. Така че правилата, свързани с ГМО и фуражите, продължават да се прилагат. Новата технология, която беше спомената от колегите, да, работим с държавите членки. Установили сме група, която не е свършила своята работа за да можем да обсъдим новите техники. Също така сме помолили ЕФСА за становище и щом бъде завършен доклада, ще се вържем тук при вас за обсъждане. А, госпожа Сонер, въпроса за а, семената. Определено смятаме, че няма, не трябва да има семена, които да съдържат ГМО. Трябва обаче все пак да има някакъв а, прак за пренебрежимо съдържание. Това все пак обаче е в етап на проучване, така че нямаме готовност. Отглеждането, ти вирането. Искам да отправя поздравления, тъй като благодарение на госпожа Лепаж имахме становище, положително становище от страна на, на Европейския парламент за нашето предложение. Продължаваме да вярваме, че това е изключително важно. Трябва да се позволи на държавите членки да решават дали искат да отглеждат или не искат да отглеждат ГМО на основата на някакви е, доводи, било то свързани с е, земеползване, социално-економически доводи и така нататък. В момента все още това предложение е блокирано на ниво съвет и правим всички усилия е, за да се приеме това предложение, тъй като смятаме, че е правилно държавите членки да определят употребата на своята територия, на земеползването според собствените си условия. Още веднъж благодаря си към вашата комисия, тъй като тя прави подкрепа за нашето предложение. В заключение искам да кажа, че прилагането на това законодателството, това законодателство продължава. Ние полагаме усилия за по-сериозно, по-солидно и правилно приложение и ние бихме чули всяка ваша молба или въпрос, който трябва да се разгледа и смятам, че ще се съгласите, че сме максимално отворени под това досие. Благодаря ви много. Благодаря. Благодаря и на господин Поле за предоставената информация. Много важен беше този дебат и ще бъде продължен отново и отново. Стигаме до следващата точка. Представя инициативата Зелен пояс. Железната завеса произведе 12 500 км от зелен пояс и приветствам двамата колеги, които дори са подготвени кратък филм, 3-4 минути, който ще изгледаме и след това ще обсъдим тази възможност за защита на природата. Мисля, че техниката работи, така че трябва да започне. Starting. Как да го пуснем? Ето. Господин Фрога, ще коментира това, което виждаме. Уважаеми господин председател, уважаеми господа депутати, много благодаря за възможността да ви представя зеления пояс. Тук става въпрос за една основна биотопна ос на Европа и едно от най-вълнуващите събития в опазването на околната среда. 1989 година БОНД, една от най-големите природозащитни организации в Германия, започна опазването на местообитанията, които по естествен начин бяха развити на немско-немската граница. 2002 година Михаил Горбачов посети този зелен пояс и в присъствието на личността, която много допринесе за падането на желязната завеса, се зароди идеята за опазването на този зелен пояс и 2004 година тази идея беше затвърдена, изработи се работна програма, намериха се партньори от всички държави членки, които участват. 24 държави участват три държави членки, е, три държави потенциални кандидати за Европейския съюз, останалите са държави от Европейския съюз. Е, Международният съюз за опазване на околната среда, World Conservation Union, е, е това, това е организация, инициатива под егидата на а, този международен съюз. Виждате различните организации природозащитни, които тъкът този зелен пояс, защо има толкова много организации, които работят върху тази идея какво прави тази идея толкова особена. Този зелен пояс е съвкупност от 39 е, национални парка, повечето от тях а, са трансгранични. А, има повече от 3200 области, а, които са защитени територии. Защо има толкова много а, интересни територии по продължението на този зелен пояс? А, е, тук виждате една снимка от българо-сръбската граница. А, именно желязната завеса с а, нейните забранени а, територии, гранични територии, които бяха недостъпни, те бяха недостъпни за хората, но бяха едно обежище за различни видове животни и растения. Именно на мястото на допир на два воинстващи блока, източни и западни. Природата беше фаворизирана. Там намериха обежище различни видове редки животни, като например рисовете и се оказва, че този зелен пояс всъщност е много добра много добра връзка, добър мост за тези видове животни. В времена на климатични изменения който много видове мигрират в северна посока, това е важен коридор за миграцията. Тук виждате езерото Готари, тук виждате снимки от финландско-руската граница и долу виждате хрватско-унгарската граница. Тоест този зелен пояс който стои в фокуса на медиите, може да обедини европейската история с опазването на природната среда. И може да се изгради зелена инфраструктура, така че да не се съсредоточаваме само в изграждането на сива инфраструктура този зелен пост може да стане гръбнак на изграждането на такава зелена инфраструктура в Европа. И това няма да е нито компютърна симулация, нито план. Този зелен пост вече съществува. На последният ми слайд виждате множество различни пъстри снимки а, от живота на хората, живота на а, различните животински видове а, по продължение на този зелен пояс. Мога да кажа, че хората от 24 различни държави работят с голям ентусиазъм за реализирането на тази толкова дълбоко европейска идея. А, сътрудниците на организациите, които от 10 години работят по тази идея, реализират най-необходимото за опазването на околната среда, а именно големи трансгранични визионерски проекти. В тези проекти се реализират идеи за опазване на биоразнообразието и се прилагат върху тези региони, които обхваща зеления пояс. И ако ми позволите още една забележка, смятам, че Европа не бива да се дефинира само чрез сближаване в економически аспекти. Не само в светлината на еврокризата Европа се нуждае от повече общи европейски символи. А, такива символи съществуват и в областта на опазването на околната среда и на културното наследство. Така че моля за вашата подкрепа на тази инициатива, за да стане това в световен мащаб най-голямата инициатива за опазване на природната среда отвъд всички граници. Много благодаря, казва господин председателят. Благодарим на Кай Фробе и госпожа Лиенсис. Ако сме готови с техниката, можем да видим и това, този филм. И в Словения това е единствен по рода си зелен пояс, както и в Литва. Той води по границата на Дания. Не знам дали в Словения е позната инициативата Зелен пояс. Ако искате да зададете въпроси, да кажете нещо, заповядайте. Много благодаря за възможността да задам въпрос. Аз самата не познавах този проект. Не бях чувала за него, но го намирам за изключително интересен. Много благодаря. Значи днес сте се запознали с него. Това е нова наша колежка. В Литва позната ли е тази инициатива? литовците имат отношение към опазването на околната среда. Ačiū už pristatymą, бед е, трубът pritarčiau. Благодаря ви за това представяне, господин председател. Аз ще подкрепя колегата от Словения в това, което ще кажа. Наистина не е много познат на широката общественост този проект и настоящото представяне в Европейския парламент ще ни окружи да го повдигаме по-често в а,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 мога да кажа, че това е една изключително интересна програма. Е, искам да обърна внимание на една друга инициатива, подкрепена от зелените. Господин Михаил Карамър отговаря за тази инициатива. Е, тук става въпрос за изграждането на велосипеден път, велоалея по продължение на бившата желязна завеса. Също много интересен проект. Тя ще стига през Балканите чак до Гърция. И тук ще се използват вече наличните територии. И може а, това да се превърне в област за отдих на гражданите. Да, много интересна забележка. Ние работим с Михаил Крамър и с неговия проект. Този проект започна в Берлин. и е, след това Михаил Крамър се съсредоточи върху целият, цялото протежение на желязната завеса, така че ние вече си сътрудничим председателят. Тогава въпрос от мен е какви, какви са очакванията на инициаторите от Европейския парламент или от Европейския съюз като цяло? В Европейския съюз това не беше много позната инициатива, тя е позната в определени среди. Много се радвам на положителното отношение от страна на европейските депутати. Онова, което ние бихме искали да получим от Европейския съюз е подкрепа за доразвиването на тази единствена порода си система от биотопи. Това е най-дългият в световен мащаб зелен пояс това а, не е нищо, което предстои да се изгради, това е вече съществуващ а, зелен пояс, т.е. поредица от а, биотопи. И може да се мисли за програма, а, за признаването на съществуването, значението на този зелен пояс. Може да се изготви резолюция за официалното признаване от страна на Европейския съюз в Германия 89-та година започна този проект и успяхме да придвижим проекта на национално ниво, да го развием много хубаво. Бихме искали това да стане и на, на европейско ниво. Председателят, да. Има ли държави членки от Европейския съюз, които официално участват в този проект или това са само неправителствени организации? Има държави членки, които директно участват, пряко участват. В, в всяка държава има така наречените национални точки на фокус. Имаме национални координатори, които са неправителствени организации, но тези фокусни точки всъщност са контакт с правителството на, на, на държави членки. Председателят. А, имате ли вече връзки с комисията? Водени ли са някакви разговори? А, ние разполагаме и с повече от контакти. Тук а, а, имаме проекти а, а, под а, надслова Life, Interreg. имаме така наречената зелена мрежа или, или бординг нет. Това са инициативи на отделни държави членки, които са подкрепени от Европейския съюз. Това, което все още липсва е подкрепа за идеята като цяло и подкрепата от страна на Норвегия, Финландия до балканските държави. Тоест имаме от една страна много тясно, много е, хубаво партньорство, но не с всички 24 държави членки. ще tik tai trumpai pasinaudodama дода e, prezentacijoje matėsi žemėlapis ir kuršių nerija priskirta prie. в, там една част е показана като част от Латвия, е Литва. А може би трябва да се поправи на картата това, тази грешка. Да, благодаря ви за този урок по география. Ще се поправим, ако нещо сме объркали в картата. Да, значи е, ние знаем за тази неточност. Председателят, е, искам да предложа а, е, да а, помолим координаторите да отправят запитване към комисията дали тя има намерение да подкрепи инициативата Зелен пояс. Целият този процес на признаване и на подкрепа, в зависимост от хода на нещата, ще доведе до резолюция, която ние да можем да изготвим. Но ще започнем с отправянето на такова запитване към комисията. Ще организираме обмен на мнения, където комисията евентуално да присъства. Ако нямате повече въпроси, искам да ви благодаря най-сърдечно за това представяне. Смятам, че беше положително. Имаше смисъл, защото тази инициатива не беше достатъчно известна и ние можем да допринесем като членове на Европейския парламент за нейното популяризиране. Много благодаря за, на всички. С това закривам заседанието за днес и ще продължим работа в 10 часа утре сутринта. В 19 часа има коктейл в залата Яхуди Менухин. Благодарим и да